15 минути. Пиар, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господа членове на парламента, за мен винаги е удоволствие да съм тук, където съм бил на мандат два пъти през последните 20 години. Аз познавам много добре тази институция и нейната важна политическа роля. Сега се подготвям за комисар по економическите и фискални въпроси, комисар по митническия съюз под председателството на председателя Юнкер. Аз възнамерявам да служа изцяло на европейският интерес. Съвсем скромно и най-вече с чувството за полагащата ми се голяма отговорност поемам този пост, осъзнавайки политическите и економическите предизвикателства, които стоят пред нас в Европа. Аз имам дълбоки политически убеждения, че Европа е нашия последен шанс, последна възможност. Стигнах до този извод посредством моя план, където европейското измерение винаги е било на преден план. Бил съм заместник-председател на този парламент, член на парламента, министър на външните работи, заместник-председател на Комисията по европейски въпроси на Френския парламент и през последните две години бях министър на економиката и финансите на Франция. Целият ми опит, всяка брънка в душата ми е проевропейска. Европа, според мен, е голямата политическа епопея на нашия век. Аз искрено вярвам, че нашите различия ни обогатяват, че Сближаването на народите е добро само по себе си. Знам, че ние сме по-силни, когато говорим в единен глас. Знам, че европейската идея ни позволи да оставим зад нас трагедиите в този континент. В този момент всички ние с а, голямо вълнение празнуваме 100 години годишнината от Първата световна война и 70 години от освобождението ни от, нациз, от нацизма и неговото варварство. Аз имам полски корени от страна на майка ми и румънски от страна на баща ми. Идвам от семейство, което преживя проблемите на вчерашния свят, за който говори Штефан Цвайк и а, съм познал а, ужасната трагедия на Шуата. Обеден съм, че обединението на нашия континент през 2004 и през 2007 година, за което имам принос, тъй като бях докладчик а, за присъединяването на Румъния, а Румъния е държавата, където е роден баща ми, Обеден съм, че това обединение на континента беше исторически момент за европейската цивилизация. Аз желая да играя водеща роля в европейския проект, както съм го правил вчера, така и днес и ще го правя и утре, защото имам дълбоки политически убеждения. Знам обаче в дъното на душата си, че нашите граждани все по-малко споделят тази визия. Европа вече не е решението за всички. Много граждани смятат, че Европа не успя да ги защити и че не стигна до обещаните а, успехи най-вече през последните години. Гражданите са разочаровани. Това отхвърляне на Европа, това а, економическо безсилие, политическата неефективност, а, които показахме през последните години, се усещат като такива най-вече в а, бедните класи и работническите семейства. Аз обаче не мога да се примиря с това. Бих искал да покажа на гражданите, които а, понесоха на плещите си економическата криза, на младите хора, на възрастните хора, на жените, на мъжете, на всички. Бих искал да помогна. Не може отговора да бъде само, ами Европа доведе до мир и а, братство между вчерашните врагове. Днес хората очакват от нас резултати и аз възнамерявам да ги дам с ваша подкрепа. Разбира се, винаги трябва да подкрепяме надеждата и политическата воля. И именно това е моето послание днес. Това ще бъде и моето послание по време на мандата ми. Европа бе изпълнена с напредък в много отношения през последните години. Спомням си вълнението в тази зала, в пленарната зала, в момента на разширяване на Европейския съюз през 2004 година. Спомням си дългите нощи в Еврогрупата и в Екофи Екофин през последните две години. Трябва да направим всичко, за да не се стигне до разпадането на еврозоната и фалирането на банките. Това може да стане с ключовата роля на Европейската централна банка. Днес, както виждаме, спекулациите във връзка с разпадането на еврозоната се прекратиха имаме програми, които изискват строги жертви, но така или иначе банковия съюз вече е тръгнал по правилния път и публичните дефицити в Европейския съюз намаляха. Еврозоната продължава да се разширява. През последните години аз участвах във всички тези битки – аз съм страстен европеец и се гордея с това. Същевременно обаче трябва да бъдем достатъчно скромни, за да признаем, че ако бюджетната и финансовата стабилност са задължителни величини, то ние очаквахме най-вече от европейските граждани да ни повярват заради социалния прогрес, растежа и заетостта. Ние искахме да отхвърлим тази заплаха по, за нашата економика, искахме да се борим заедно. И именно в това отношение бих искал да работя заедно с вас. Уважаеми дами и господа депутати, изключително щастлив съм днес да служа на общият европейски интерес, да работя в Европейската комисия, която заедно с Европейския парламент е в сърцевината на общностния подход. Аз съм готов. И този ангажимент, който обсъдих надълго и на широко с председателя Юнкер, още след европейските избори, ме радва изключително много. Радвам се да съм част от този екип. Желая да работя в тясно сътрудничество с колегите си, заместник-председателите и комисарите, защото трябва да излезем от настоящата криза. Аз съм изцяло на разположение и искам да дам своя принос и а, заедно с колегите бих искал да допринеса за единната сила на комисията. Имах отлично сътрудничество в качеството си на министр с моите двама предшественици Оли Рен и Алгирдас Шемета, както и с Мишел Барние който беше в основата на Банковия съюз. Дами и господа депутати, много работа ни очаква и аз бих искал да я свърша с вашата подкрепа. Нашият пътен лист за следващите 5 години, казвам нашият, защото ще работим заедно, има за цел да релансира европейската економика, която да обслужва интересите на гражданите и на предприятията. Аз ще направя всичко възможно, ще вложа цялата си енергия в тази двойна борба, която трябва да ни позволи да запазим стабилността на нашата економика и отново да стигнем до растеж трябва да престанем да противопоставяме тези две неща. Нека да отидем отвъд разногласията, отвъд политическите критики и личните нападки. Всички ние знаем, че не може да има растеж, ако не, се, ако не намалее публичния дефицит и задлъжнялостта. Но не може да има стабилност, ако няма а, намаляване на дълга съпровождано с растеж. Затова трябва да се спазват бюджетните правила от всички държави членки. Това трябва да се прави без изключение. Не трябва да се дават прекомерно строги санкции за едните, нито пък да се подценяват другите. Всички трябва да се подчиняват на единни правила и всеки да бъде оценяван според заслугите си. Може да разчитате на мен. Аз ще бъда един справедлив и безпристрастен арбитър и ще гарантирам, че всички играят по единните правила, което ще доведе до прогрес за нашите економики. Трябва да премислим нашия политически микс на европейско равнище. Засилването на европейския семестър, преразглеждането на стратегията Европа 2020 и основните насоки, обявени в този смисъл от Жан-Клод Юнгер, Юнкер ни дават възможност да обсъдим съществени въпроси. Ангажирам се да засиля еврозоната, а това означава да задълбоча институционалната и политическата архитектура, нейното функциониране и инструменти и да продължа с разширяването на Евросъюза към други държави членки, които отговарят на критериите. Ще се боря за да запазя еврото по време на кризата. Ще продължа да го правя заедно с Валдис Думбровскис, защото аз смятам дълбоко в себе си, ние смятаме дълбоко в нас, в бъдещето на нашата единна валута. Ангажирам се пред вас тук днес да а, доведа отново растежа. Не можем и не трябва да приемаме нов сценарий, който да не включва растеж през следващата година. Следващите 6 години след началото на финансовата криза, общите инвестиции в Европейския съюз все още са 17% по-малко, отколкото през 2007 година. Аз ще работя заедно с колегите за лансирането на инвестиционния план от 300 милиарда евро, за който говори Жан-Клод Юнкер. Европа се нуждае от публични и частни инвестиции, за да създаде нови предприятия, нови работни места, нова инфраструктура, която ни е необходима за бъдещето. Аз ще работя и ще обсъждам дългосрочен план нещата, заедно с колегите Юрки Катайнен и Джонатан Хил. Аз вярвам, че връщането на растежа ще доведе и до по-голяма социална справедливост за нашите граждани. Те страдат много мъжете и жените навсякъде в нашия континент. И в това отношение не можем и не трябва да използваме нива на безработица, които достигат 11,2% в еврозоната и достигайки 23,3% сред младите хора. Економическия растеж трябва да бъде устойчив, той трябва да води до нови работни места утре и да върне доверието на младите хора в Европа. В това отношение Мариан Тайсен и аз имаме сходна гледна точка ще нося заедно с себе си тази необходимост от социална справедливост, от справедливост като цяло и ще прилагам този принцип и по отношение на задачите ми в областта на данъчната политика. Ще се боря против данъчните убежища, данъчните злоупотреби и агресивно данъчно планиране. Това се дължи на економически и етически причини. Всички сложихме край на банковата тайна в Европа. Сега трябва да продължим напред. Както реши Г20, автоматичното обменяне на информация трябва да се превърне в правило в Европа и в норма на световно равнище. Имате подкрепата ми в това отношение. Ще подкрепя също така 11-те държави членки, които решиха да създадат данък върху финансовите сделки посредством засиленото сътрудничество. Аз подкрепих тази инициатива заедно с Волфганг Шаубле и ще продължа да го правя като член на Европейската комисия. И да не забравяме митническата политика, която засяга конкретни въпроси за защитата на нашите граждани и нашите малки и средни предприятия, техните интереси в глобализирания свят. Заедно ще работим, за да изготвим новия митнически кодекс на Съюза до май 2016 година. Това е, е трудна задача, по която възнамерявам да работя заедно с членовете на комисията ИМКО и ИНТА. Това са някои от е, аспектите, по които бих искал да работя с ваша подкрепа. Жан-Клод Юнкер поиска ефективна комисия – която да е по-политически, и по-политически по ориентирана и по-последователна. В рамките на тази комисия аз ще гарантирам европейския интерес, ще защитавам европейския економически интерес и стрикно ще спазвам правилата. Знам, тъй като познавам много от вас, въпросите, които възникват у вас. Да, аз съм французин, аз съм социал-демократ и това не ме кара да се червя. Както всички вие, както всички ми колеги, няма да се откажа нито от националността си, нито от убежденията си. Аз ще бъда, както вие искате, европейски комисар, който изцяло е посветен на задачата си, който действа безпристрастно и независимо, без значение какви са частните или националните интереси. Редом с вас бих искал да служа на европейската кауза. Казах, че това е последната ни възможност за Европа. И го повтарям, защото вярвам в това. Това е един прекрасен политически проект, но ако не го опазим, той ще загине. И за това ще се боря аз. Това е моята амбиция. В този контекст аз съм на ваше разположение и ще работя в тясно сътрудничество с вас, с всички ви, с вас като разчитам на подкрепата на двете генерални дирекции, които ще бъдат под моя отговорност. Ще се вслушвам във всички, ще водя диалог. Познавам много добре работата на този парламент, където съм имал честа да бъда депутат. Без значение дали съм европейски депутат или национален депутат, министър, винаги съм знаел какво е значението на този пост за демокрацията. И няма да изменя на този принцип. Дами и господа депутати, искам да бъда отговорен комисар, който да обслужва демокрацията. Бих искал да получа вашето доверие и вашата подкрепа, за да може да се справим с предизвикателствата, които описах. В този контекст бих искал с вас съвсем прямо да поговорим днес. Благодаря.